Uh, um, Уважаеми госпожи и господа, нека да започнем. Виждам, че в залата има достатъчен брой експерти. Приветствам преди, е, бивши е, член на парламента много се радвам, госпожо, че сте тук днес сред нас. Ще бъде добре най-напред да започнем с доклада на Пабло Ариас. Знаете, че говорим за цифровия пазар и днес и вчера. Днес говорихме в 9 часа на тази тема. Ролята му беше на ролята на докладчик. Ние имаме изключително важни теми. Заедно работя лично аз с него също в областта на цифровия пазар. И в групата, в която работим, всички политически групи, между другото, подкрепиха нашата работа и в момента Работим по доклад собствена инициатива в отговор на съобщението на комисията относно доверието на потребителите в бъдещия цифров единен пазар. Радвам се, че Патриша Ламот от е, Генерална дирекция пазари е тук от, комас... от комисията. Също така има представител на Генерална дирекция информация. И така, да проверим кои са докладчиците в сянка днес. Имре Гефортист, вие сте тук. За либералите още не е тук. Господин Енгст и аз съм моята група. Има достатъчно представители на НП. Много се радвам, че всички сте в залата. Ще имаме чудесен дебат. И така, нека сега дам думата на до нашия докладчик. Разполагаме с час и 30 минути за тази дискусия. Предполагам, че много интересни въпроси ще засегнем. Пабло, имате думата. Muchísimas gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar, parece que el documento eh, estamos todos muy de acuerdo. Porque... Първо, мога ли да кажа, че, съм много довол... че съм много доволен с разглеждането на документа? Говори от името на господин Декампуш. Много е приятно да работим съвместно по тази тема, не само с него, но и с всички докладчици в сянка, разбира се. Може би затова и те решиха да не дойдат днес след обед, защото в крайна сметка ще говорим така, както винаги сме работили. И те са запознати с темата. Знаем колко е важна тази тема, както за нас, така и в парламента като цяло, така и в Европейската комисия. Важно е да постигнем нашата обща цел по отношение изграждане на цифровия единен пазар. И всички в хода на дискусиите подчертават значимостта на темата. Освен това, подчертава се значимостта и за економическия ръст и създаването на заетост в Европа. Всичко това е много важно, разбира се, и за мен лично, което означава, че цялата дейност, която сме извършили до сега, е изключително значима. Самата инициатива даде възможност да реализираме сериозен напредък към целта не отдавна просто не можехме дори и да говорим за един цифров пазар. Беше една мечта. А когато говорим за електронна търговия, говорихме за бъдещето. Това ще бъде бъдещето на нашата економика, а в други части на света говориха за електронна търговия в сегашно време, което означава, че изоставаме от нашите конкуренти. В Европейския съюз е, единният цифров пазар очевидно не е достатъчно разработен, поне толкова колкото бихме желали. Необходимо е да използваме пълния потенциал на този пазар. Казвал съм, и пак ще повторя, че цифровия пазар е ключа, който ни е нужен за економически ръст и заетост, особено сред младите хора. В Европейския съюз все още има много правна фрагментация cuando consideran la posibilidad. Което обърква както бизнеса, така и потребителите ако а, те искат да се заемат именно с аспекти на електронна търговия в трансграничен смисъл, все още трябва да се изправят между най-различни 27 тип а, системи, програми и защити на интелектуалните права, различни актове. Това означава много разходи. В днешно време просто е, на свят ще му се завие на човека, ако реши да се занимава с трансгранична търговия в е, електронен формат. Това това е въпрос, който съм казвал винаги. От друга страна, потребителите са изправени пред изключително много несигурност, особено когато става въпрос за трансгранична а, е, електронна търговия. И те не могат да използват всички възможности, които им се предоставят, именно защото има правна несигурност, защото нямат нужната информация и защото има а, раздробяване на пазара. През последните години а, европейските институции всъщност правят всичко по силите за да а, разгледат този въпрос, да направят необходимото, за да се преодолеят. А, препятствията и пропуските 2010 година, например, разработвахме теми, които са насочени както към е, електронния цифров пазар, така и правата на потребителите. И това е, всичко е, бе разгледано в светлината на общоевропейското потребление. Законодателните инициативи по отношение альтернативни методи за разрешаване на спорове бе подготвен и доклад относно единия електронен пазар. Комисията подготви редица съобщения и направи редица предложения, което също имаше своя принос относно постигане целите за създаване на цифровия единен пазар. Сега, по отношение на електронната търговия и съобщението на, комисия през, на комисията през месец януари миналата година, мога да кажа, че е, се заложи изключително важна пътна карта за бъдещото развитие на темата, но според мен трябва още по-далеч да отидем в нашите амбиции по този въпрос. Първо, трябва да има доверие на потребителите, трябва да предоставяме информация, трябва да има иновации. Аз се опитах да засегна всичките аспекти, които докладчиците в сянка ми предоставиха в хода на нашите заседания. Благодаря им за това, че работихме заедно. Благодаря, че винаги бяха а, готови за среща и конструктивен дебат. За целите на доклада разделих материала на пет части. Първо, в уводната част засягам а, единния пазар за ръст и економическо развитие, което е изключително важен въпрос Както знаем сега, ръста и заетостта е, са много важни в състояние на финансова криза, в която се намирам. Изключително важно е да се участва в цифровата економика и затова призовавам да се създаде един план за действие, насочен към малките и средни предприятия, така че те да разполагат с нужните ресурси, за да могат да влагат средства за иновации, да бъдат конкурентно способни способни. Мисля, че е изключително голямо значение да се използва пълноценно продуктивността на нашите малки и средни предприятия. Без тях няма как да се увеличи потреблението, а знаем, че потреблението е от изключително голямо значение за ръста и за създаването, от друга страна, на работни места. Така че това е една от целите, която преследваме. 99% от европейските предприятия са МСП. Те създават 95% работни места. Очевидно, ролята им е много голяма и е необходимо да предприемем конкретни действия. 23 милиона са МСП-тата в е, Европейския съюз и ако всеки един създа, всяко едно предприятие създаде по едно работно място, представете си какво количество заето ще се създадат в Европейския съюз веднага. Необходимо е да подпомогнем малките и средни предприятия, за да могат те да намерят своя път, за да излезат от кризата. Трябва да преодолеем бариерите, да предоставим нови възможности за стимулиране на економическия ръст и създаване на работни места. По-нататък говоря за останалите пречки пред а, а, дигиталния цифровия пазар и мерки, които могат да подпомогнат да се преодолеят фрагментацията в областта на онлайн плащанията, почтенските услуги, защитата на интелектуалните права, борба с дискриминацията по отношение опазване също така правата на потребителите, така както е записано в директивата в 22 втори член, алинея 2. По-нататък. Изключително важно е увеличаването на услугите в електронен формат. Необходимо е да се създадат повече мерки, за да се насърчи цифровата търговия онлайн. Разбира се, трябва да има доверие в онлайн услугите, а те трябва да бъдат и защитени. Необходимо е да разполагаме с общо европейски пазар, в който има доверие, трябва да се предоставя повече информация за потребителите, необходимо да се изграждат мрежи за тяхната защита, защита на техните правила и права. На последно място разглеждам възможностите за изграждане на по-конкурентно способна Европа. Е, единният цифров пазар трябва да създаде е, стопанска среда, която ще даде възможност на предприятията да инвестират и да облегчат е, своята дейност, за да могат да се възползват именно от цифровия пазар. Тоест, широко лентовите връзки в Европа трябва да се укрепят – трябва да се изградат електронни предприятия, електронния подпис трябва да стане факт. Всичко това е изключително важно по отношение на бъдещото технологично развитие. Европа се намира на кръстопът. Трябва да вземем решение, за да създадем позитивна бизнес среда, а не враждебна. Трябва да решим дали е, ще изграждаме бариери в Европа или ще ги премахнем? Дали ще можем да насърчим економическия ръст и създаването на заетост? в е, тази годишнина ние трябва да тласнем развитието на единния пазар, като го допълним с цифровата част – по този начин ще се продължи развитието на свободите, които са факт от 90-те години. Просто ще имаме и цифров единен пазар. Нашите економики, нашите предприятия, нашите граждани и потребители се нуждаят от по-голям економически ръст и заетост. Цифровия единен пазар може да даде отговор на този въпрос. Трябва да осъзнаваме, че само когато приемем и опростим правилата, които управляват цифровия пазар в Европа, ще можем да а, реализираме напредък и Европа ще бъде един конкурентно способен участник на световната сцена. Това ще бъде и сериозна стъпка, която ще ни извежда извън кризата и ще можем по-добре да откликнем на предизвикателствата в 21 век. Затова непрекъснато ще настоявам, че пътят, който ще ни изведе от кризата, има цифрово измерение – Наистина времето е от съществено значение. Надявам се, че през следващите две години ще можем да видим колко конкурентно способни биха станали нашите предприятия, за да може в крайна сметка да откликнат на средно и дългосрочните предизвикателства. Ако не се справим, тогава на празни са били усилията ни. Господин председателю, с интерес ще изслушам мнението на докладчиците в Сянка и членовете на комисията. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Мисля, че изключително важни аспекти засегнахте. Съгласен съм с вас по отношение съобщението на комисията. Госпожа Гепард, имате думата от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Да, госпожо Кораца Бил. И на мен ми се случва понякога, но просто бележките е, колегата ми ги остави на френски язик, затова ми е по-лесно сега да говоря на френски. Господин Ариас, както предположихте, от името на господин Кампус, нека да ви изкажа благодарности за тази позитивна работа, която сте извършили. И в проекто доклада, който е много балансиран, всъщност са залегнали всички въпроси, които бяха повдигнати в рамките на работната група по електронната търговия. Отлична работа сте свършили. Колегата е в общи линии съгласен с вашите предложения, но все пак има някои по някои точки има бележки, което не означава пък, че не е съгласен с вас. По десета точка, що се отнася до почтенските услуги, трансграничните доставки, свързани с този въпрос, той също отдава голямо значение, което което, т.е. което се посочва тук, е пречка пред ефективните трансгранични услуги. Ако може да подсилите това, което е казано тук. По 11-та точка въпросите свързани с ДДС. Една и съща ставка и за физическите, и за дигиталните продукти трябва да обхваща и аудиовизуалните продукти, не само електронните книги. Според нас това ограничава приложното поле, посочването само на електронните книги. Но смятам, че и тук ще се постигне съгласие. Трети Въпрос е свързан с точка 12. Разплащателните средства. Тук трябва да се направи позоваване на новите разплащателни а, инструменти, използване на смартфоните и СМС-ите за разплащане. Но това трябва да бъде съвсем ясно посочено, а не само намекнато. Тези е, нови разплащателни средства трябва да са предмет на особено внимание, що се отнася до административните разходи, които понякога надхвърлят стоеността на самата транзакция. Така че тук аз също имам подобен опит, е, доста странен бих казала в това отношение. Е, по точки 25 до 30 Антонио смята, че включването в доклада е, е позоваване на социалното измерение на е, единия цифров е, пазар. Знам, госпожо Кораца, бил, че това е напълно естествено, но е много важно да постигнем общ консенсус в обществото. Общ консенсус между работниците и предприятията, между предприемачите и работниците. И е много важно това за гарантиране на сигурността в държавите членки. Мисля, че никога не е излишно това да се припомня. Съгласна съм с казаното от вас тази сутрин, но трябва това да се каже. Не, че се подразбира, ясно трябва да се е, подчертае. Това исках да добавя към написаното от Антонио, към неговите бележки. Така, връщам се сега на неговите бележки. Става дума за пазар, който трябва да е в услуга на потребителите, на гражданите, на всички, т.е. една обществена услуга. Пета точка повдига, която повдига Антонио, смята, че е много наложително да се посочи дали се изключват тук онлайн игрите. Това е нещо изключително важно от политическа гледна точка и това е лична моя бележка също така. Вчера казах това в рамките на едно радиопредаване. Тези марки, штемпели за качество европейски са изключително важен елемент от е, доверието. Е, и накрая той предлага да се е, прилага тест в националното европейско законодателство, така че да се преодолеят пречките пред този пазар. Това е много важно според него. Той ще развие какво точно разбира под този тест за електронна търговия. Сега няколко лични бележки. Искам да подчертая подкрепата си за вашата точка 24. Там подчертавате съобщението на Комисията за интернет и децата. Това е изключително важно. Много се радвам, че сте засегнали тази тема, защото компетентната комисия по а, тази тема взе решение да не изготвя доклад по собствена инициатива по темата. Това наистина е изключително жалко. Искахме да изготвим становище от нашата група, нали така, Малкълм? Защото според нас това е изключително важна тема. А, така че нека да се възползваме от вашия текст и да включим тези важни аспекти. Това е изключително важна а, сфера. А, не можем да останем безучастни. това не е добър подход. Затова ще се възползваме от вашия доклад по собствена инициатива, да се опрем на него и по този начин да дадем ясен и силен политически знак. Благодаря ви. Благодаря. Всички говорят френски днес. Това е новия език, който ще ползваме. Но аз ще премина на английски сега. Френски ми е по-лош. А сега от името на моята група – Госпожа Краца Билт и госпожа Гава също ще иска да се изкажат, надявам се, и господин Шваб. Всички могат да се включат. На първо място, съгласен съм, че Пабло Ариас е разписали много добър доклад, който се спира на важните въпроси и част от работата ни по единия пазар е да интегрираме по един последователен начин, по един холистичен начин, както правилно беше е, описано, както и се изрази и Мишел Барние тази сутрин, всички тези различни аспекти. И като следваща точка ние ще разгледаме и един от най-ключовите аспекти, а именно защита на данните. Смятам, че не трябва да се опасяваме от идентифицирането на някои от основните моменти в цифровия единен пазар. Те са изключително важни тук. Значителни моменти са това. Наистина, потребителите се радват на пазаруването онлайн, защото могат да получат а, това, което искат от доставчик, на който се доверяват, могат да се възползват от интересни или необичайни предложения или пък специални цени и така, това се случва в онлайн света, но не трябва да а, неглижираме важността на това, че пазаруването трябва да е специален опит, преживяване за потребителите. И така търговците, производителите предлагат специализирани продукти и услуги и имат голям пазарен достъп. И така Интересни примери има в тази област. Глобални предприятия по този начин много бързо се разраства бизнеса им на международно ниво. Много интересна среща имаше в Краков и там една от интересните теми беше едно малко и средно предприятие, което произвежда един конкретен продукт в Австрия и иска да го продава в Германия. Мисля, че ставаше въпрос за някакъв специален ябълков сок или вино, нещо подобно, но някакъв специален деликатес. И собственичката се оплакваше от допълнителните разходи за транспорта на а, стоките високата цена на транспорта към Германия, за разлика от Австрия. И така има някои реални ам, пречки на реалния пазар, за разлика от виртуалния, така че не трябва да се опасяваме да ги. Трябва да ги дискутираме, да ги обсъждаме. Не смятам, че тук говорим само за единния пазар а, и за цифровите услуги, които го подпомагат но не трябва да ни възпира това, че се нарича цифров. Това не означава, че пък е кой знае колко нов и различен. Потребителите са винаги там. И въпроса за доверие и доверие на, за потребителите, което е и заглавието на съобщението на комисията, трябва да остане като идея в нас. Трябва да си го спомним. Това е и темата на доклада. И ми се струва, че има една област, която не сме достатъчно засегнали при подхода на единния пазар. Много се интересуваме технологията, но също така трябва да помислим за основните принципи за задоволяване на необходимостите на потребителите. Говорим и за отношението на потребителите към този пазар. Няколко конкретни момента, на които искам да се спра и които се надявам да са от полза за изясняване на някои от основните въпроси, които Павло Ариас, Ариас вече е направил. От практична гледна точка трябва да помислим за информация за потребителите в контекста на доверието. Трябва потребителите да са напълно убедени от кого закупуват, къде се намира предприятието, към кого могат да се обърнат, ако има проблеми. Всичко това е обект на директивата за електронна търговия, но както и комисаря посочи, тя не винаги се прилага ефективно и механизмите за справяне с проблеми, които могат да се появят от доставчика за даден потребител, все ще съществуват и така. Заздравяването на тази мрежа, която съществува за справяне с онлайн проблемите, е изключително важен въпрос и се надявам предложението на господин Рошфор за програмата за потребителите да помогне в тази посока. И също така, реформата за информационната система за вътрешния пазар, ние обсъдихме тази сутрин, тя включва и възможността да се включи тази директива за електронната търговия и да имаме една по-пълна картина – да привлечем вниманието и на държавите членки с това как могат да осъществят тези аспекти. И сега има някои други важни моменти, на които трябва да се спрем от, от документа на комисията. Отново с много сериозно отношение към нашата работа, програми за потребителите. Струва ми се, че техните идеи за обучение, уменията за онлайн търговци, за техните задължения, за възможностите това според мен е много интересна идея. Струва ми се, че ние също трябва да насърчаваме такива програми за развитие на малките и средни предприятия в държавите членки. Това е включено тук. Също така трябва да включим обаче и целият аспект, свързан с самите потребители. Когато разглеждахме е, е, с нашата работна група е, тези теми в едно заседание, много сериозно разговаряхме с една организация на потребителите как по-добре да представим правата на потребителите, които са покрити от директивата за права на потребителите, как може да се направи това в европейския контекст. Аз не исках да влизам в тази тема точно днес, но идеите, представени от организациите на потребителите, да има добър кодекс за практиките, добрите практики в онлайн бизнеса и търговията, това според мен е една много а, добра изходна точка, защото 6 от тези предложения вече са в а, директивата за потребителите. Ето защо смятам, че трябва да настояваме държавите членки да а, транспонират тези елементи колкото може по-скоро, за да бъдат достъпни за всички. Други моменти от този кодекс на практиката а, биха могли да бъдат съществуващите добри практики в сектора и ако ги комбинираме с идеите за доверието за малките а, предприятия и така нататък, а, мисля, че бихме съчетали всички тези важни рамки. Все пак обаче имаме търговски предложения, и търговците ги правят. И е хубаво да следват съответните процедури. Тези обаче сертификати за доверие или марки за доверие трябва да бъдат разпознати от потребителите. ако един търговец, който притежава една марка, но тя не се познава от потребителите, то какъв е смисъл от тази марка? Ето защо има нужда от известна консолидация в тази работа. Това би е било важно. И виждаме вече знаци за това а, на пазара в а, стратегията, за която говореше госпожа Корацо Билд. И мисля, че тя ще каже нещо за това малко по-нататък, за да може да съседнем този елемент. Вече споменахме плащанията. Разбира се, ние работим по това и в момента. Смятам, че тук има едно много конкретно препращане във връзка с а, медицинските продукти, които се продават онлайн. Това не е област, която а, ни засяга директно. Ние ще подигнем вниманието на нашите колеги от а, Комисията за околна среда. Няма да се очудите, че тук а, има още доста комисии, които ще ни дадат тяхното мнение по външна търговия, култура, правни въпроси и така нататък. Но ми се струва, че има наболели проблеми в тази област. Там се застъпват проблемите и с фалшификацията, но още нещо друго, което искам да кажа – отново във връзка с интеграционния момент, е, че има средства, които вече съществуват а, в пакета а, Телеком. И когато говорим за универсалната услуга, и аз бях докладче в а, тази комисия по този въпрос, едно от нещата, които за първи път се въвежда е възможността на регулаторите да задължат а, доставчиците на интернет услуги да изпращат съобщения за обществени услуги до всички. И един от примерите, които аз винаги използвах е а, за опасността от такива медицински продукти. Интересни въпроси там бяха повдигнати за децата и за тяхната а, безопасност в интернет. Не съм сигурен колко Телекомуникационни регулатори вече са информирани и използват това. Но ми се струва, че наистина имаме средства, с които разполагаме в е, единия пазар, цифровия единен пазар, за да информираме потребителите и не ги използваме достатъчно тези средства. Може би е необходима повече интеграция по въпросите за защита на потребителите с телекомуникационните регулатори, защото има по-широки въпроси, свързани с ценообразуването и може би трябва да се включат и нашите въпроси. Другия момент, а, и ще го спомена, когато говорим и за защита на данните, но ми се струва важно и тук да го повдигна. Важните разпоредби в директивата за защита на данните – е а, когато се нарушат такива правила. Например, когато ако случайно се разкрият данни, които потребителят е подал и които трябва да са защитени, това вече трябва да влезне като разпоредба тук. Интернет страници, които ви дават информация за техните правила и стандарти за транзакциите, за информацията, за така наречените куки, с които те запазват или не от вас. Това вече се случва и е, то е в паралел с директивата, която споменах. И така, смятам, че като цяло имаме много важен работен документ тук и така се съчетават най-различни въпроси. Важно е да изградим една последователна картина, пълна картина и а, смятам, че имаме възможност да стигнем тук до едно много ясно и целенасочено заявление от страна на потребителите за необходимостта от доверие и също така и за предоставящите тези стоки и услуги, отново връзка с доверието. И така това беше от името на нашия докладчик в Сянка, а сега Анна Мария. Sorry. Yeah, no, I'm just saying that I think I will... Извинявайте, казвах, че ще включа всички, които изброих в списъка. Ако те не желаят, няма да се изкажат. Това ще бъде моя различен подход тук. Благодаря. Малкам Павло. Наистина, това е един голям ангажимент. И подкрепям всичко, което казахте по този дневен ред. Сега във вашия доклад и в плана за действие на комисията имаме основанието да вървим напред аз бих искал да добавя елемента спешност. Сега трябва да изпълним е, дневния ред е, цифров пазар и се обръщам към комисията да ни предостави график за всичките действия, които са описани. Трябва да имаме наистина плат за действие, в е, една смислена рамка всичко това да бъде поставено. Това на практика е теретата алинея. Много важен въпрос. Също, е, съдя по опита си. 99-та година създадах една компания с електронна търговия, предмет на дейност. Какви са конкретните практически проблеми, които срещнах? И аз се почувствах тогава излъган като предприемач от Европейския съюз. Защо? Защото предлагате стоки в трансграничен план в Европейския съюз. Беше позволено. Комисията тогава разви една голяма кампания. Но всъщност започваме веднага да си блъскаме главата, защото всичко е толкова раздробено на пазара. И чувам и казаното от колеги. Съгласна съм с това. Имам наистина а, практичен опит. Разходите за транспорт, за доставка, изключително важни въпроси. Ако има четири основни а, нации, които доминират на практика в този трансграничен смисъл. И в този случай а, можем да кажем, че останалите не са конкурентно способни в Европейския съюз. И не става въпрос единствено и само за разходи. Много трудно може да се намери е, на фирма, която да предоставя транспорт на стоки от Италия до Швеция, да речем, с определен график, събота, неделя или след 6 часа вечерта, например, повечето от хората работят е, по цял ден. Значи, ако а, е, могат да се правят доставки само понеделник до петък до 6 часа вечерта, очевидно това ще ограничи пазара. Всички ние работим през седмицата трябва да се свържем с национална фирма, която да извърши доставката, това вече са допълнителни разходи. Лично аз не съм особен привърженик на фискално е, единение в рамките на Европейския съюз. Но сега можем да имаме, например, четири различни ДДС-та. Трябва да се извърши нужната е, регистрация, трябва да се декларира, трябва да се е, декларира всичко както и сметките на потребителя, на фирмата. Всичко това трябва да бъде регистрирано на големия пазар. Какво означава това? Това означава, че МСП-тата просто няма как да се конкурират с е, е предприятия, които на практика имат твоен брой счетоводители и могат да свършат цялата тази работа. Ето ви още едно голямо перо за административни разходи. Приветствам идеята, която вече бе предложена за така наречените тестове, изпробване на електронната търговия, така че да видим как наистина е, процесът повлиява на пазара. Идеята присъства в средата на политиците, че всъщност електронната цифровата търговия е заплаха за традиционната търговия. Може би ние трябва да направим нужното, за да обясним, че всъщност това е едно допълнение към традиционната форма на търговия. Една възможност за малките предприятия да се развиват, да използват и тази възможност и да се конкурират в трансграничен план благодарение именно на трансграничния аспект, те могат да стигнат до потребители, които и, и, и е, купувачи, до които иначе няма как да достигнат. И така че това е много важно и трябва да залегне в конкретните мерки, които ще се разпишат. По-настоящем още не е направено обаче. Още няколко неща. Интернет, широко лентови аспект. Ние трябва да успеем да запазим интернет неутралитет в нашата позиция. Сега, казаното от Малкъм. Харбър е близо до моето сърце и душа. Интернет трябва да бъде безопасен за децата. Точка 24 става въпрос за онлайн реклами. Свободата в интернет е наистина изключително важен аспект, но това е много важно и за децата, защото по този начин те могат да общуват, могат да се учат трябва все повече да работим съвместно с стопанските субекти, когато се говори и се работи за реклама. Забравих да кажа още нещо за интернет. Нещо, което Балкам също спомена по отношение на електронната търговия. Например, когато става въпрос за информация за етик, етикетиране. Ако не видите какво пише на продукта, така както можете да видите в един магазин, не е добре. По този начин, когато има тази информация, може да се е, сравнява не само информацията, но и качеството на предлагания продукт от страна на потребителите по един коректен начин. Благодаря. Председателя, благодаря. Това, което казахте за данъци, наистина ми напомня нещо, което аз също исках да спомена когато подкрепяме процедурите за ДДС и тяхното хармонизиране, ние всъщност не, не правим предложение за ДДС е, данък хармонизиране. Много ви моля, това трябва да уточним. Сега госпожа е, Гало. Благодаря, господин председател. Три бележки имам. Първо, свързана бележка с данъчната система – тук не става дума толкова до хармонизиране, колкото до възможността да се ползват от тези продукти онлайн с по-ниска ставка, данъчна ставка, да речем, книгите, но и музикалните продукти, без да говорим за хармонизиране. Така че тези критики, които се отправят по този въпрос, са неуместни. Припомням, че парламентът по моя инициатива наистина, гласува на резолюция с 424 гласа за. Беше гласувано това. И всъщност сега комисията трябва да направи предложение. Парламентът, така или иначе, отдавна е разбрал тази необходимост. Втората ми бележка е следната. Не само потребителите трябва да участват в развитието на дигиталния пазар, а и тези, които играят активна роля, финансовите е, органи, институции, например защото трябва да се развият условията за абониране, плащане и Пощенските услуги също така, които изостават. Така че това са партньори, които трябва да се приобщат е, е, значително по-активно. Третата ми бележка е свързана с тема, която по която съм докладчик, е, защита на личните данни – тук трябва да проявяваме изключителна бдителност. Не трябва да а, бъдем подвеждани в. А, да изпадаме в а, някаква идеология, крайна, всичко да се защ... така да бъде защитено, че в крайна сметка да пречи на електронната търговия. Трябва да се намери балансът. Е, като проявим повече практически подход. Ако искаме да се развива електронната търговия, е, трябва съвсем балансирано е, да се осъществи защитата на личните данни и развитието на, търгов... на електронната търговия. Нека не забравяме, че в САЩ, където изключително силно е развита електронната търговия, там не са толкова чувствителни по въпроса с защитата на личните данни. Не трябва да забравяме и това. И накрая смятам, че трябва да прогнозираме развитието на електронната търговия, развитието в облак, информационен и други подобни а, е, съвремени технологии. Това бяха бележките, които исках да направя. Благодаря за вниманието. Благодаря. Кой би желал да вземе думата? Госпожа Бехайм най-напред. Äh, Благодаря много. Благодаря на докладчика. А, развитието а, на електронната, на цифрови единен пазар, това наистина е основен стълб и сигурно и в бъдеще ще обсъждаме този въпрос. Инфраструктурата обаче трябва да бъде адаптирана, а, така че в селските райони, малките и средни предприятия също да се ползват от тези възможности на цифровия вътрешен пазар. Смятам, че този а, въпрос също трябва да бъде включен в стратегията. Не може да а, приемаме двоен стандарт тук. Селските райони не могат да бъдат лишавани от предимствата и от придобивките на цифровия пазар. Това въжи и за потребителите, и за предприятията. Смятам, че все още има проблеми за решаване в тази сфера. Госпожа Кораца Палт доста въпроси засегна, защита на данните, как да се гарантира сигурността за потребителя, без да се предоставят излишно лични данни – и а, въпросът стои не само за потребителите, а и за фирмите. Това наистина е предизвикателство. А, смятам, че интернет се развива свободно, изключително а, необоздано, бих казала. И трябва все пак да се е, предвидят и някакви защитни парапети, бариери. Госпожа Шва. Господин Шва. Господин Шва, благодаря господин председател. Няма е, да коментирам е, всички изказали се преди мен, макар да съм последен във вашия списък. Ще се задоволя с две точки в този отличен доклад. Смятам, че всичко останало може да бъде подкрепено от мен, нямам бележки по него. Първият въпрос е точка 10, искане до, правено към комисията за решения, така че да се усъвършенства европейската рамка за предоставяне на услуги и по-специално доставката на стоките, които са купени онлайн. Съгласно националните условия, постигнатите споразумения, така че да се ползват с еднакви условия, големите градове и селските зони, трябва на европейско равнище да се прилагат тези разпоредби Тоест, почтенските услуги трябва да бъдат принудени и те да преминат към тези европейски измерения. В много държавите почтите имат монополистична позиция, с исторически поставена. Така че това което е включено в доклада на господин Ариас, може би няма да бъде подкрепено от мнозинството, що се отнася до почтите. Но наистина, що се отнася до цените на тези услуги, би било добре да имаме единна цена в Европа. По точка 17, наистина много се радвам, че колегата Ариас Чеверия се стреми към опростяване и уеднаквяване на елементите в текста, държавите членки трябва да направят всичко възможно да бъдат бързо интегрирани в националното им законодателство тези разпоредби. А, смятам, че трябва малко повече време обаче да се отдели на управлението на този пазар. А, така, например, правителството, федералното правителство в Германия е транспонирало част от разпоредбите, но само една част от тях. Това са идеи, които имат положително въздействие върху потребителите. Останалата част са транспонирани по-късно. Това не упростява нещата за нас, разбира се. Много по-лесно да постигнем компромис на европейско ниво, но все пак трябва да се стремим към постигане на една златна среда. Държавите членки трябва да транспонират наведнъж в един общ пакет изцяло в своето законодателство, а не на части така че тези разпоредби, за които се взима решение тук, да бъдат ясни за гражданите в Европа. По останалата част от текста съм съгласен. Смятам, че с голямо мнозинство ще бъде подкрепен този текст. Okay, to... Uh, Някой друг да иска да се изкаже, сега към госпожа Мот, ако иска да коментира показаното до момента или изобщо. И накрая ще дам на господин Арест да благодаря, господин председател. Приветствам докладчика. Наистина отбелязвам високото качество на този текст и отличната работа всъщност на тази работна група, чиято работа следим от две години. Радваме се, че има сходство доста голямо на мненията в тази комисия и със съвета и комисията и в края на март заключенията на съвета, които бяха прияти тогава и може би тези, които ще бъдат прияти едната седмица, е, наистина е, сега всички признават е, значението на цифрови единен пазар. По някои от темите, които споменахте, отбелязах си приоритетите – за вас. Отбелязах си по-специално, що се отнася до доставката на стоките и почтенските услуги. Това беше подчертано нееднократно. И ние наистина имаме ясно съзнание за пречките, които съществуват на това равнище. Не са лесни решенията. Ще предприемем в края на тази година голямо допитване, за да разчистим пътя пред до изграждането на цифровия пазар. Що се отнася до ДДС, отбелязах си също изискването за неутралитет, т.е. прилагане на една и съща мярка за физическите и електронните продукти. Смятам, че скоро време ще имаме отговор за вас по този въпрос. Обърнали сме се към комисаря Жамета. По отношение на цифровия тест, тази идея много така дискретно бих казала е спомената в заключенията но си отбелязвам вашите искания в тази насока и ще а, обсъдим възможностите а, как да се конкретизира това предложение за а, тест, за изпитване а, за идните три години. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Господин Ариас, вашите заключения до момента. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в обсъжданията. Също така много внимателно си отбелязвам всички а, въпроси, които бяха отбелязани. Имаме ясен път напред. Разбира се, че има някои ограничения в времето и пространството, защото няма как да се задълбоча в а, нашия доклад, макар той да е по собствена инициатива, все пак той има ограничен обем. Благодаря ви за тази възможност, за да въведа тези изменения в текста и така да го подобрим в посоката, предложена тук днес. Много отворен е моя подход и ще чакам вашите а, изменения с нетърпение и се надявам да можем да постигнем споразумение по тях. Нека отбележа, че почтенските услуги са един от основните въпроси, които а, възникнаха пред нас от самото начало, така че аз ще подобря текста с някои изменения, предложени от вас. И така, господин председател, вероятно е хубаво да кажем нещо за крайните срокове, свързани с този документ. Крайният срок за внасене на изменения е 10 юли 2011 година в 12 часа на обяд. Надявам се, че до тогава ще получа всички изменения, за да мога да ги разгледам и да видим на къде можем да продължим, защото това е един от основните въпроси, които стоят пред нас. Благодаря. Точно така казва председателят. 10 юли за да, на обяд, за да може на 18 септември да бъде преведен доклада и след това ще обменим мнения по компромисните. И накрая на 11 октомври ще имаме гласуване и ще ви а, изпратим всичко това според а, този а, срок. Наистина също така и с Транспортна комисия работим и знам, че имаме някои а, моменти, свързани с а, резолюцията по единия пазар от миналата седмица, така че наясно сме с нашия а, ред тук. Благодаря на комисията, благодаря на госпожа Ламот и генералната дирекция. А нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред, защото имам един следобед, посветен на цифровото поле, е госпожа Гало и нейния доклад за трансевропейските телекомуникационни мрежи. На първо място ще говорим за а, данните, директивата за защита на данните, свободно движение на данни. А, един момент свързан с информацията. В момента обсъждаме как да а, си сътрудничим с комисията по а, а, гражданските свободи, защото знам, че те доста се, консултации провеждат, свързани с а, контрола на данните в различните държави. Много е важно да не изоставяме и да работим и ние по тази а, тема. Много е важно какво ще чуем. Знаем, че а, една от а, нашите участнички не е тук, тъй като а, нямаше възможност, затова и променихме графика. В момента, госпожо Гао сте а, сама, но съм сигурна, че а, другите ще се изкажат също. Аз а, също бих а, се включил като а, докладчик в сянка. Нека започнем а, обсъждането с Лора. Благодаря. Съвсем кратка препратка към това, което прави Комисията за граждански свободи. Много близко си сътрудничим, за да не изоставаме в това отношение. Това е и причината да поискаме за отлагане на, дан... на крайния срок за 12. Защото има едно изслушване. Искам още веднъж да припомня, че европейските институции са потвърдили колко са близко до гражданите, най-вече със своята активност в областта на законодателството, всичките а, моменти свързани с нашите потребители, сложността на технологиите а, се увеличава и затова ние трябва да подпомогнем начина по който се справяме, да знаем какво се очаква като научно развитие и днес това, което трябва да направим е да помислим за утре. Това е много а, сериозна задача и днес ще се опитам да се спра на четири теми. На първо място има много въпроси, за които трябва да направим решение. Не а, вземем решение, не е толкова лесно. Трябва да се организираме с Комисията по граждански свободи и с индустрията, защото имаме много теми а, за обсъждане и смятаме, че много добре да обсъдим какъв интернет искаме подробно и след това как искаме да подходим. Обработката на данни и правилата първи въпрос, който трябва да се зададем и за да помислим за отговори. Също така имаме и така наречените cookies. Могат ли или не могат да се използват за проверка на данните и а, обема на данни? Тук имаме въпрос свързан с отговорност, прозрачност и свободата. Втория момент, за който искам да говоря с вас, и то е изцяло в областта на нашия, нашата комисия – изискванията за прехвърляне на данни през граница. Ако има нарушение на защита на личните данни, разбира се, че това е проблем, а всеки трябва да може да се довери а, на сигурността в интернет. Пабло говори за това малко по-рано. Също така се спряхме на редица въпроси, свързани с дискриминацията на европейския пазар. Преките чуждестранни инвестиции също са много важен момент, свързани с плащането. Третия въпрос. Измерението на единия пазар, органите за защита на данните, възможността за привличане на инвестиции, което ще подпомогне европейската економика. В този регламент трябва да потвърдим правната сигурност. Тя е изключително важна за защитата на потребителите, също обслужването на едно гише. Като аспект трябва ни и много сериозно а, разпределение на правомощията и задачите на националните органи, за да може да е ясно как се тълкуват всички тези правила. и трябва да има защита за потребителите. Един последен момент, на който искам да се спра. Много ще се използва тази директива и офлайн, не само онлайн. В момента аз съм говорил преди всичко за интернет, но макар да изглежда така, има един реален свят, който продължава да съществува за всички тези инструменти и това не трябва да го забравяме. Всеки, който макар и малко познава а, предложението на комисията, знае, че аз искам всичко това да отпадне и да сме изключително решителни с това как действаме по този доклад, заедно да свършим добра работа с а, докладчиците в Сянка. Те също така работиха и по други въпроси заедно с мен, така че аз ги приветствам отново. Сигурна съм, че ще предоставим много добра подкрепа за другата комисия, както и те ще ни помогнат в окончателния вариант. Благодаря. Сега да видим кой иска да участва. Госпожа Крацебилд, Ариес и госпожа Гела. Добре. Госпожа Крацебилд. Вие е, можете да вземете думата. Ще бъда много кратка. Ще се опитам да направя всичко по силите си, за да помогна по както Лара каза, изключително важно е да хармонизираме двата документа. Има много е, въпроси, свързани с отговорностите, задълженията, с предприятията и така нататък. Относно това, кой и каква отговорност носи за събирането на данните, за съхраняването и така нататък. Но днес искам да се спра на един въпрос, а именно децата. Безопасен интернет за децата. Дискутирахме този въпрос, дискутирахме го и когато говорихме по друг доклад на тази тема. Това е включено и в становището по единния пазар, защото е много важно. Ако погледнем данните и статистиката, ще видим, че основна информация, реклами са насочени именно към децата. Защо? Защото децата изключително често са в интернет и това е много важно това се, това се разглежда по отношение на използваните ключови думи, както за деца, така и за възрастни. Така че, необходимо е да се обърне внимание на отговорната реклама и спиране на агресивна реклама, насочена към малки деца, по-малки от е, две годишни. Това е нещо много важно. После правото на съгласие – Изключително важен въпрос, когато става въпрос за взаимоотношения между деца и възрастни. На трето място – информация и образование. Интернет е много мощно средство и за децата. Ще спра до тук. Благодаря. Well, Пабло, желаете ли думата сега? Може би дискусията ще ни бъде кратка. Благодаря, господин председател. Като продължа казаното от госпожа Кораца Билт, мога да засегна следните аспекти. Разбира се, темата за децата трябва да не я забравяме, също така образованието, което е изключително важно. И друг проблем – с който се блъскваме, се сблъскваме онлайн днес. е участието и постингите на младите хора в социалните мрежи. Там се предоставя лична информация от страна на младите хора. Може би в този момент информацията за тях няма да има значение, но по-късно може да окаже въздействие върху професионалната им кариера, независимо дали не влизат на сцената на политиката или в друга професия. Това е нещо много важно. Нещо много важно. Невъзможно е на практика тази информация да бъде заличена Необходимо е да образоваме хората относно тези аспекти на интернет. Най-напред, най-младите ползватели на интернет трябва да научат следното. Има предимства в мрежата, но има и много проблеми. Просто не бива да забравяме всички тези важни въпроси. Нека мислим за това. Много е важно, когато се качва лична информация в е, мрежата и трябва да осъзнаваме какви биха били последствията, ако е, не могат да се спазят и наложат конкретни правила. Председателя, благодаря. Няколко коментари от мен. Свързано е с участието ми в предишната дискусия на доклада Пабло Арес, както и директивата за електронна неприкосновеност на информацията. Много въпроси вече бяха повдигнати, но първо, мисля, че света, в който живеем сега, има един проблем за гражданите. И това не е само необходимостта те да бъдат сигурни, че техните лични данни са в безопасност, че са защитени, когато сключват финансови операции. Но те би трябвало да могат в определени обстоятелства да ги използват за своя полза, да речем социалните мрежи, в семейни мрежи или пък, както казах, в сделки но те трябва да бъдат в състояние да контролират този процес. Струва ми се, когато чета предложението, че става въпрос за защита, но няма достатъчно за контрола. Контрол върху употребата за конкретни нужди на информацията. Трябва да сме наясно. Гражданите наистина и искат а, техните данни да бъдат достъпни в контролирана среда. По отношение на директивата за електронна неприкосновеност, когато става въпрос за различните кукиз в интернет страниците, там всъщност на практика се следи за вашето поведение и съответно се реагира по конкретни начини. Когато става въпрос за информираното съгласие. Говорихме по директивата за този въпрос. Когато посещавате конкретен интернет сайт, получавате едно съобщение. И на добрите интернет страници това съобщение ви казва каква е политиката за неприкосновеността на личните данни, информация или въобще участие и съответно естеството на въпросните cookies. Така че когато решите, можете да се включите. Когато решите, че това не ви интересува или пък застрашава правото на неприкосновеност на личните ви данни, тогава може да се откажете. Необходимо е да има прозрачност. Аз получавам тази информация, значи аз контролирам поведението си и е, решавам какво искам да направя. Тук, разбира се, се прехвалят други е, аспекти и можем да се позовем отново на директивата за неприкосновеност в електронна среда. Сега, Проблема ми с тази директива е следното. На практика не виждам как ще се подходи при реализирането. И в самото начало, ако разгледаме, например, на определението на лични данни, всяка информация е свързана с лицето. Има много информация, която е свързана с мен, когато съм в интернет среда, но всъщност не се идентифицира с мен. Например, регистрационния номер на колата, която е в различните бази данни, защото ако искам да купя кола в интернет среда на старо, втора употреба, искам да проверя колко са предишните и собственици, какво е предишната регистрация и така нататък. Тоест, трябва да има тази информация. И не съм напълно сигурен какво означава това определение, както казах. Данни, сведения, свързани с лицето. Трябва да се намери дефиниция, която да обхване всички възможни аспекти. Дали става въпрос за информация, която ще се анализира или не. Трябва да има, може би, директивата или по-ясен текст записан вътре в нея, или трябва да има цял набор от насоки, които да обясняват едни подобни неясноти. Както вече и каза и колегата, тук става въпроси за електронно правосъдие. Но много сериозно ме вълнува въпроса, за, който повдигнах. Както казах, в текста се засяга повече въпроса за защита, по-малко за контрол. С други думи, трябва да има по-добър баланс. Необходимо е а, е, инструментът да бъде ефективен, да може да бъде и използван защото а, е, потребителите трябва много добре да съзнават как биха могли да използват своите данни. И според мен е добра, добра възможността да усъвършенстваме и съществуващата директива. И сега, втория проблем, с който искам да споделя по предложението. В някои аспекти, между другото при нотификацията е най-интересният пример. Когато говор, работихме по предложението за е, защита на данните и неприкосновеност на данните и директивите съответно, искахме да подготвим едни смислени, използваеми определения – и сега вече е, започват те да влизат. 31 член от това предложение малко се позовава на директивата, по която работихме за неприкосновеност. Може би е, комисията всъщност мисли, че предварително извършената работа не, няма, да, няма да ни бъде полезна. Ще бъде интересно обаче да разберем защо опита, с който вече разполагаме, не се използва тук. И защо в това предложение някои от условията, скоростта на нотифициране, например, въпроси свързани с сложността, степента на нарушение и така нататък, някак си ми се виждат нелогични. По отношение на пропорционалността, аз съм за общи правила в Европейския съюз, които ще дадат възможност на предприятията да управляват данните по един ясен начин. Така че информационната система на вътрешния пазар, за която вече говорихме по-рано, ще бъде използвана от взимащите решения и съответните органи. Това трябва да гарантираме. Защо? Защото когато става въпрос за повече а, системи, които работят в компютърен облак, в една страна може да се извършва маркетинг, там се работят данните, къде, които се използват от друга държава членка в Европейския съюз. Тези данни пък могат да бъдат събрани в трета държава членка. Тоест много мрежи трябва да се изградат. И според мен е много важно да изградим един механизъм, при който предприятия могат да имат е, единна пресечна точка за контролиращите данни. Те за да могат да наложат именно единен контрол в различните държави членки. Те ще използват някои от средствата и инструментите на вътрешния пазар за тези цели. А по този начин ще може и да, органите за защита на данни да се заемат със случаите на нарушаване на правилата в различните държави членки. Това всичко е много важно. Трябва да гарантираме, че конкретните изисквания, които се налагат на предприятията, особено малките, и а, съответните наказания да бъдат съответстващи едно на друго. Защото да, разбира се, едно предприятие, една фирма трябва да може да се грижи за данните. При всички положения това нещо е, настояваме на този аспект, но когато става въпрос за малка е, фирма, която използва услуги в облак, и съответно услуги за обработка, независимо по какъв начин, и какъв софтуер използват, по своите операции за управление, трябва да бъдат насърчени да продължават да работят тази насока, както по-рано, разбира се, говорихме по другия доклад за лансиране на единния пазар трябва да се защитават данните без това да пречи на развитието на пазара по никакъв начин. И фирмите, които имат достъп до интернет, които работят с интернет страници, събират данни от потребители, искат да е, имат интерактивни отношения, не трябва да имат непропорционални разходи в крайна сметка, независимо къде работят, на кой пазар, в коя държава членка. Аз не съм сигурен, че тук е постигнат е, баланса и трябва много внимателно да се разгледа този аспект. Надявам се, че именно всичко това ще влезе в нашия е, дебат, който продължава. Имаме добра основа, на която да стъпим и да вървим напредък. Но струва ми се, че трябва повече да работим със сърцевината на единия цифров пазар. Трябва да засегнем въпроса, свързан за контрола върху използваната информация, какви операции ще се развиват в бъдеще. И да не отстъпваме от факта, че трябва да се отнасяме с данните като с една много ценна стока. И на последно място искам да кажа, че всъщност тази информация е изключително ценна за предприятията, за фирмите, които искат да я използват. И следващото развитие на данните, според мен, и тук пак се връщам на контрола, е, че всъщност потребителите ще имат възможност да използват е, ценността, до която е, се достига благодарение на използването на данните. Ще има много безплатни услуги, надявам се и хората ще могат да използват различни търсачки или инструменти за а, картографиране, когато си търсят различни неща. Това със сигурност ще може да освободи потребителите. Някои потребители харесват безплатните услуги, разбира се. Не съм сигурен дали искаме да създадем една система, която изцяло да промени търговския модел на процесите. Във всеки случай нужна е по-голяма прозрачност при събирането на данните. И пак се връщам на темата за контрола. А, е, освен това, потребителите биха могли да а, е, имат възможност да контролират, да спрат част от информацията, която се изисква. Може би системите могат да работят по-добре така не виждам много от този начин на мислене за развитие на данните и търговиите в пред предложението. Мисля, че това е добра основа, но е нужно да го усъвършенстваме. Надявам се, че ще можете да се справите с този въпрос. Благодаря, ще видим. Не. Nobody аз. Никой друг не иска думата? Добре, тогава. Комисията иска ли да се изкаже? Господин Сцердик. Добре дошъл по време на нашето заседание. Приветстваме факта, че тази комисия е наясно с възможността на предложението и има готовност да се включи и да направи своя принос. Ние подадохме това предложение за обща рамка за защита на данните в Европейския съюз и това ще се осъществи с единен правен статут и съответното прилагане в всички държави членки, един гише за, за различните предприятия. Орган такъв ще съществува и по този начин се надяваме да има повече правна сигурност, повече конкурентоспособност в цифровия единен пазар и разбира се по-добра правна защита и ефективност също така за самите индивиди. За път, са потребителите в случая. Доволни сме, че можем да се страничим с вас, да обсъждаме. Ще спомена моментите, които възникнаха по време на дебата. В нашето предложение, що се отнася до определенията, говорим за член 8 от Хартата за основните права, член 16 от договора и оценката на вече приложимите разпоредби на настоящата директива, както каза и колегата преди мен. Има и онлайн, и офлайн съображения. Не става въпрос само за интернет и данните в cookies. Става въпрос и за всички последствия в реалния живот много обхватна директива. Имаме достатъчно инструменти, инструменти, много инструменти, които сме включили в този регламент, за да осигурим прозрачността. Изисквания за информация, принцип за прозрачност, така че индивидите да имат повече контрол върху своите собствени данни. Изискване за уведомяване. Следваме, разбира се, съществуващото законодателство и от наша гледна точка е напълно последователно всичко. Единствената промяна е, че това е регламент. Така че а, навлизаме в едно малко по- сериозно ниво на разпоредби като регламент. Стремим се да няма толкова бюрокрация. И да няма твърде много задължителни условия за малките и средни предприятия. Други аргумент обаче е, че имаме твърде много изключения за малките и средни предприятия, но ние искаме да има цялостна защита на основните права и за това такъв е начина. Мисля, че сме намерили една златна среда между двете крайности. Това е моето кратко въведение и Чакаме с нетърпение нашето сътрудничество и разбира се съм на разположение, ако имате каквито и да било въпроси. Председателя, дали може да коментирате само а, моя въпрос за връзката с а, директивата за непрекосновеност на данните и какви са съответните последствия? Продълженията казват, че подробностите за тази директива. А, всъщност тук покриваме това, което не се покрива там. И там, където има риск за препокриване, ние сме решили да а, спазваме абсолютно последователно това, което е предвидено, особено в, частта, която вие подчертахте, нарушаване на непрекосновеността на данните и уведомяване. Така че ние в още ни казваме това, което се казва и директивата за непрекъснатост на данните. Председателят, ще видим дали сме съгласни, ще разгледаме този въпрос. Следващия оратор или друг, ако искате да коментирате. Ще вземем предвид това, което се каза по този въпрос, защото се нужда допълнително до изясняване. След тази първа размяна на мнения, аз ще съгласувам мнението с другите комисии, с които си сътрудничим и ще останем изцяло на ваше разположение. Предварително ви благодарим. А графика? Table after the meeting that uh, we have in the coordinator meeting. Yeah, yeah. I was going to say that I think. Чакаме графика след срещата на координаторите. Председателят. Uh мисля, че от комисията Либе говорят за гласуване през май следващата година, март месец следващата година. Мисля, че в Имко ще бъде през януари. И И това ще се потвърди след заседанието 21 юни днес. 25 септември тази година е следващото представяне? Октомври, после на 6 ноември, обмен на мненията на 29 ноември, компромисни изменения 7, 17 декември, гласуване тук на 24 януари. Но разбира се, ще а, следваме вашето решение. Председателят стига, разбира се, другите комисии да не ускорят своя график. Напротив, те искат да а, го забавят. Значи и те искат, а, казва председателят, да направят някои изменения и подобрения. Благодаря. Надявам се, че ще ни държите в течение за това какво става вашата комисия, за да може а, да имаме един добър а, резултат от дискусиите, най-вече свързани с елементите от единия пазар. С това ще следим тази работа много отблизо, особено ако имат и различни семинари и слушвания. Добре, благодаря много. И сега малко сме напред с времето. Не, не съвсем. Напротив, доста бързо изтече времето. Съжалявам, моя вината. Бях много дълбоко навлезнала в темата. Госпожа Гало е тук да говори за трансевропейските телекомуникационни мрежи. Госпожа Сивич от Демократите. Господин Шмидт не е тук. А, моят колега не е тук, но аз съм тук. Така, госпожо Гало. Господин Филипо Министери, а Фране през съм. Не, не е това, но имаме човек от а, Генерална дирекция информационно общество. Да, имаме прис... присъствие от комисията. Как се казвате? Мартин Нюплер. Благодаря. От Генерална дирекция информационно общество съвсем скоро ще се нарича Генерална дирекция Connect. Но все още не е променено името, казва председателят. Добре, значи скоро ще се наричате Генерална дирекция Connect, но по отношение на тази директива определено е правилно. И така, госпожо Гало, искате ли да представите вашето становище? Благодаря, господин председател. Разбирам, е, че повече ви интересува темата с защита на личните данни и подобни на останалите колега, колеги, отколкото трансевропейските телекомуникационни мрежи. Още повече, че проекто регламента, предложен от комисията, е добър текст и следователно не се нуждае от е, специални изменения – някои дребни само са внесени. Това предложение определя насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи. За тази цел то предлага цели и приоритети за проектите от общ интерес. А, проекти, които целят отстраняването на пречките. Как? като осигуряват свързаност към мрежата и достъп, включително и трансграничен, до инфраструктурата за публични цифрови услуги. В проектостановището ми подчертавам три основни въпроса. Първо, ролята на Европейския съюз да действа там, където има слаби места на пазара, там, където са установени такива за да се осъществи това сближаване на териториите, Европейския съюз трябва да предвиди и най-слабите най-изолираните, слабо населени райони да имат достъп до инфраструктурата на далеко съобщенията. Затова две е, изменения съм внесла в тази насока. На второ място подчертавам необходимостта от телеком... на ефективна телекомуникационна инфраструктура с оглед на новите апарати, които се появяват, смартфоните, таблетите и други подобни. И на трето място сметнах, че е необходимо да се подчертае, че една от целите трябва да бъде насърчаване на търсенето на услуги а, за а, вис, а, свръхскоростен интернет. За това трябва да се създаде съответната среда, защото увеличеното търсене ще доведе до развитие на нови услуги, предназначени за потребителите. Комисията, впрочем, в изложението на мотивите е посочила това, но то не е експлицитно посочено в регламента. Това в общи линии е, мога да кажа по този текст. Надявам се, че с него, с новите е, възможности, е, които съществуват, е, това ще доведе до развитие на този, е, тези мрежи. Разбира се, с е, интерес очаквам коментарите, предложенията на колегите, които са много заети и не ме слушат. Благодаря за вниманието. Much, uh, Благодаря, госпожа Гал. Господин Сивич. Way, Може би не поднесам правилно името ви, казва Председателя. Отговор не, не, приближавате се до стандарта Шевеч. И по-лошо са ми казвали името, така че вие никак не сте на последно място в класацията. Е, е, е proszę Państwa, to tak się składa, że akurat e, nawet nasza obecność tutaj. Госпожи i gospodarze. Тъй като сме в малка, малък кръг, тук се създава впечатлението, че темата не е значима. Обаче, ако разгледаме какво се случва днес в Европейския парламент, именно интернет и цифров, това са ключовите думи, за които става думата. Да ще разберем веднага, че темата, която дискутираме, е от е, изключително решаващо значение. Следователно, мога да кажа, че нашата комисия, нека да сега да повторя името на нашето заглавие, на комисията Вътрешен пазар и защита на потребителите, та, когато стигаме до това досие, следва да имаме много и ясно становище и да го кажем по един изключително категоричен начин. Важно е да приемем този акт. По-настоящем достъпа или не достъпа до интернет е, или изключва, или интегрира хората – по същия начин стоят нещата и в сектора на образованието, предишните векове, например, или преди известно време. Така че човешко право ще бъде именно достъпа до интернет. Няма как иначе да се радва човек на економически ръст и на а, развитие. Тоест, връзката с интернет е едно предварително условие за преодоляване и на сегашната криза. Така че. Ако можем простичко да заявим какво са потребителските права, трябва да кажем, че тези права никога няма да бъдат съблюдавани, ако няма ясно функционираща телекомуникационна мрежа, да има свободен пренос на данни. В противен случай няма как да освободим потенциала да реализираме напредъка, за който вече говорих. Комисията предложи е, своя документ, който се е, прилага спрямо трети страни и се казва, че е, спирането на достъпа до интернет застрашава свободата. Ако се провалим и не гарантираме условията за трансгранично прехвърляне на данни в мрежа. Ако нямаме условия за развитие на подобна мрежа, това ще подкопае не само економическото развитие и ръст, но и развитието на новите услуги, защита на правата на потребителите и прочее. Следователно, лично аз мога да кажа, че може би, когато говорим за външни хора, става дума за различни безжични връзки, за кабели или така нататък, за бърз достъп до интернет, за бърз интернет. Но всъщност ние а, говорим под тези фрази за демокрация, свобода и економически ръст. Развитието на мрежата, за което става дума в този документ, е предварително условие за успех. Не можем да предприемем нищо без интернет – защото без бързи мрежи за пренос на данни ние не можем да имаме напредък, ние ще изоставаме и на, даже ще вървим надолу. Ако предлагаме изменения, то те трябва да бъдат насочени към увеличаване значимостта на темата. Това не е само специализиран текст, това е текст, в който става дума за цивилизацията. Председателя, благодаря господин Сивич. Сега Искам и аз няколко думи да кажа като докладчик. Съгласен съм с е, докладчика и докладчика в сянка. Изключително важна е позицията. А, аз от своя страна мога да кажа, че някакси прекалено перспективен е текста, имайки предвид бързо развиващия се пазар и промените в него – ако четете текста, ще видите, че става въпрос за трансевропейска комуникационна мрежа, но а, проекта отива и отвъд този въпрос, защото има а, helplines, а, това са тел... връзки за помощ по отношение на децата и така нататък. Има различни мерки, има разписани спецификации. Но всичко това е твърде перспективно. Може би, ако прочетем по-сериозно, по-задълбочено текста, ще видим, че в крайна сметка така стоят нещата. Много неща се извършват наистина на практика. Но важно от друга страна да не приповтаряме мерки, които вече са разписани другаде. Струва ми се, че е, в приложението текста е твърде перспективен. Може би госпожа Гало ще разгледа този въпрос в бъдеще. И нещо друго важно, което следва да се подчертае тук. Може би финансирането ще бъде насочено към проекти, които вече така или не ще са избрани, например по структурните фондове, по конкуренция и а, иновации. Друг пример забелязвам по отношение на планиране и развитие на услугите. Те също могат да бъдат финансирани тук тези дейности, но изглежда, струва ми се, че става въпрос за допълнително финансиране, а не за истинското инвестиране в хардвер. И планирането и развитието ще се разглежда очевидно от отделните а, субекти. Тук става въпрос за големи мрежи с акцент е, трансфер, пренос на данни. Изглежда комисията върви в тази посока. Що се отнася до прескриптивността? Когато говорим за безжитните мрежи, местните мрежи, широколентовите мрежи, е, може да се засегне този въпрос, така че се казва широколентови мрежи има елемента технологичен неутралитет, разбира се. Няма да продължавам по-задълбочено, ще разгледам най-напред предложението по-добре и след това ще се изкаже. Госпожа Руле, желаете ли думата? Вие сте докладчик в сянка. Господин, не, господин Анг сте докладчик в сянка. Така, комисията. Имате думата, желаете ли я? thank you, Mr. President. Да, благодаря, господин председател. Също така благодарности и за госпожа Гало от страна на комисията и за докладчиците в Сянка. Също благодарности от нас. Наистина важни са новите услуги, като например Cloud Computing. Това е една оценка, която споделя комисията и това е част от причината да мислим, да считаме темата за важна. Доклада посочва важността на свързването на селските райони или не, слабо, по-слабо населените райони, по-слабо развитите области, за да може те да бъдат част от цифровия единен пазар. Това е и един от приоритетите на нашето предложение за програма. Беше направен коментар за търсенето и предлагането. И госпожа Гао се надяваше, че по този начин може да се създаде един а, добродетелен кръг. И ние имаме такава надежда и се надяваме, че максимално ясно ще стане в предложението, че има две а, основни части, два основни аспекта. От една страна а, широколентовите продукти от страна на предлагането и от друга страна оперативната съвместимост на обществените услуги онлайн или цифровата инфраструктура, което ние се надяваме ще доведе на свой ред от, до по- високо търсене на цифровия пазар. И така, действително, ние се надяваме също да пронесем към този добродетелен кръг между търсене и предлагане. А, що се отнася до приложението? Да, проектите. Що се отнася до а, широколентовия достъп, а, те са технологично неутрални. Включват се и безжичните връзки. Но основният критерий за технологиите, които могат да бъдат финансирани, е свързан с скоростта на преход, на пренос на данни. Това сме го посочили в нашата, нашия цифров дневен реч. 30 мегабита или повече за всички европейски граждани до 2020. Така че ние не разглеждаме технологиите, а резултатите за потребителите и предприятията. И така, председателят спомена програмата за иновации и конкурентоспособност. Наистина искаме всички тези въпроси да са абсолютно оперативно съвместими. Това е в последствие от програмата за конкурентоспособност и иновации. Голяма част от тези теми са а, от, раз, разработени и работят, докато все още се развива инфраструктурата. Все още а, има решения, които а, административно са приемливи за властите на местно и регионално развитие, защото тук говорим също и за електронно правителство. Структурните фондове сега виждаме и като а, една възможност а, а, синергия, особено в областта на широколентовите, широколентовите проекти. И а, искаме да се работи най-вече с новите финансови а, инструменти, за гаранции и така нататък а, с Европейската инвестиционна банка и проекти, които не са рентабилни, не са достатъчно смислени. Такъв, а, такова решение за тях е да се използват допълнително средства от структурните фондове, за да има достатъчно капитал и тези а, проекти да станат рентабилни и след това и Европейския социален фонд и другите инструменти. Мисля да спра до тук. Благодаря. Благодаря за ясните разяснения. Госпожа Гао, искате ли да направите заключение? Е, конклюр... Не, все още е рано да направя заключение, но мога да ви дам графика. Ако не за колегите, това ще е в сила поне за техните асистенти. 29 юни измененията, крайен срок, разглеждане на тези изменения до 18 септември, гласуване по доклада 11 октомври. Разумни са тези срокове, могат да бъдат спазени. Особено ако бързо получим измененията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, благодаря на комисията, благодаря на всички вас, благодаря на докладчиците, докладчиците в Сянка. Мисля, че по този начин приключваме с това, което искахме да си кажем днес след обяд. В 5 часа ще има заседание на координаторите за да уточним някои конкретни аспекти предстоящи теми. Благодаря ви. Благодаря на всички, които ни слушат в интернет. Имаме ново издание на нашата, нашия информационен бюлетин. Ако желаете, можете да се запишете, да се абонирате за него и да го получавате. Можете да станете приятели на Комисията Вътрешен пазар. Благодаря за вашето внимание.